Поздравления за господин Ланге. А сега имаме а, обяснения на гласуването. Uh, dear colleagues we have 50 explanation of votes. you know what this means. i will be going very fast on the minute on the dot i will be. И сега, колеги, uh, знаете какво представляват обясненията на вота. Ще бъда много стриктен, ще ви спирам микрофоните, но наистина трябва да действаме а, uh, спешно с времето. И така, вота на графика за 2012, господин Бета, минута имате. Благодаря, господин председател. Искам да дам разяснението по графика за 2012. Разбира се, ние гласувахме а, без смисъл, защото по този начин не се а, обръщаме към проблема с трите места за парламента Страсбург, Брюксел и Люксембург. Три. 250 хиляди евро на месец. Милиона се, се а, разходват по този начин. Вместо да се срещаме в различни а, седмици в Страсбург. Защо не го направим в поредни сесии? По този начин една седмица годишно само може да прекарваме тук, останалото време в Брюксел, ако е необходимо. И така ще спестим огромни разходи и много неудобства. Благодаря. Господин Ханан, една минута. Благодаря, господин председател. Има нещо изключително за местното, месечното местене на този парламент. От една страна говорим за фискална дисциплина, а от друга страна харчим огромни средства. Говорим за глобално затопляне, а в същото време отделяме огромни количества вредни газове с транспорта, който извършваме не разбирам каква е символ на, символното значение и доводите, които колегите правят за а, Страсбург. Според мен наистина е, е Европа клуб от нации, които трябва да споделят а, своите различни дейности на различни места, но нека да имаме едно седалище, нека това да бъде Брюксел и да не се а, харчат такива а, излишъци по този излишен начин и нека направим някакви спестявания за своите дънакоплатци. Господин Голниш, минута. Господин председател, а, макар и а, гласуване с мнозинство, това е една маневра срещу духа и буквата на а, договора. А, а, тук се гласува две сесии да бъдат проведени в една и съща а, седмица, нещо, което противоречи на решението на Люксембургския съд, където се казва, че трябва да има 12 сесии годишно. Много мнозина се опитват да отнемат на Страсбург правото да бъде седалище на Европейският парламент. Не, не е необходимо Брюксел да става а, Вашингтон ДС. А, знаеме а, а, непрекъснато, а, че ние заседаваме в Брюксел не само поради настояванията на френските власти. Уважаеми господин председател, не става дума непременно само за Страсбург, защото сме намалили и заседанията в Брюксел. Едно на едно за Брюксел и Страсбург. Но, уважаеми колеги, това, което направихме, ние гласувахме против правото. Августовската и октомврийската сесии в една седмица това не е легално, защото става дума за месечни е, заседания и това е записано в договора. Не може да обясним такова решение с спестяване на разходи, защото разходите са 70 милиона. И това са достатъчно средства. Те, тези разходи не се причиняват от Страсбург, а, за, а се причиняват от ненужна бюрокрация. Нека се концентрираме в Страсбург. Тогава ще спестим пари и ще имаме една, едно демократично лице в Европа.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 аз исках да говоря за бюджета и преговорите по бюджета, защото не смятам, че Европейския парламент е третиран правилно. И ние като европейски депутати защитаваме тезата за спестяванията, но в крайна сметка трябва да може да изпълняваме задачите си уместно и трябва да имаме възможността за това и финансовата възможност, включително. Не се взема предвид, че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 сега към следващия доклад. Госпожа Мазони за минута. Има думата. Благодаря, господин председател. Турция е стратегически партньор, както знаем, на Европейския съюз и е изключително важно за економическите интереси на Европа да има ключова роля в Черноморския регион, както и в процеса, мирния процес в Близкия изток. Ролята на Турция към Европейския съюз, този напредък, който осъществява, предизвиква някои въпроси, свързани с справедливостта, с основните човешки права и миграцията. Там няма напредък от страна на турските власти не можем поради економически причини да се поддаваме на тези нарушавания на човешките права. Трябва да бъдем решими от страна на парламента и на съвета да не игнорираме, разбира се, положителните резултати от 2005 на сам и Турция да остане привилегиован партньор, но тази идея за партньорство да не компрометира напредъка, ускоряването на процеса за присъединяване, което е наша основна цел. Вие говорихте за а, тема, която все още не сме започнали. Трябваше да говорите за предишния доклад. След това ще ви дам думата. Тогава може да говорите за а, настоящата тема. Има дума следващия. Благодаря, господин председател. океаните покриват по-голяма част от земната повърхност, но много често подценяваме тяхното значение във връзка с економическото развитие. Атлантическият регион е особено важен за риболова, за транспорта. Повече от 50% от рибо, рибо, рибния улов в света идва от там. Е, съществуват също и климатични промени, които могат да бъдат катастрофални за крайбречните страни. Затова ни е необходима добра стратегия за Европе... Атлантическият океан. А, да се засили а, да се засили опазването на околната среда в полза на живеещите по бреговете на Атлантическият океан. Господин Калиновски, една минута за доклада за Турция. Това е грешка. Аз бих искал да говоря за промишлената политика в аферата на глобализацията. Извинете, господин председател. Има очевидно грешка. Повтарям, е, исках думата, за да говоря за промишлената политика в ерата на глобализацията. Добре, ще говорите за това. Записан сте обаче и за а, списъка за доклада за Турция. Очевидно не искате да говорите за Турция в момента. Благодаря, господин председател. Сега ще говоря за Атлантическата стратегия. Нали така? Да. Не е моя грешка, че не сте чули за кой доклад, кой доклад се обсъжда, просто не сте слушали внимателно но преди ми дадахте думата за Турция, говорих, сега ще говоря за Атлантическия океан. Благодаря, господин председател. La, la, la strategia, la, mi scusi Presidente, il quadro nel quale... Извинявайте още веднъж. Трябва да изхождаме при дебата си от директивата и е, това е директивата за морската стратегия. Колегите също засегнаха този въпрос. Имаме следната рамка. Рамката за защитата на околната среда. Имаме нашите норми, нашите общи цели и на базата на тях трябва да разработим нашите планове, защото искаме морските водоеми да са в едно добро състояние. Е, трябва ни устойчива стратегия за Атлантическия регион и тя трябва да бъде базирана на решенията на съвета от 14 юни миналата година. Това, което каза и комисарят. Но нещата са доста объркани, правят се други предложения, също и от страна на комисията и се оказва, че това е стратегия за макрорегионите и е, не става дума само за Средиземноморския регион. Мисля и се надявам, че комисията да се дър, придържа към нещата, които обсъждахме преди и се придържа също така към директивата за морската стратегия. Благодаря. Е, Скритлевска Сега за доклада по Турция. Една минута. Благодаря, господин председател. С удовлетворение посрещнах резултата от гласуване, гласуването по доклада за Турция. Обедена съм, че всичко, което може да помогне на Турция да стане една напълно демократична страна, където правата на човека са защитени, заслужават подкрепа. страните членки на Европейския съюз трябва да подкрепят Турция в нейните усилия да проведе реформи. Трябва да се случим вниманието си върху най-важните неща реформата, изпромените на Конституцията, защитата на етническите младсинства, правата на човека, права, свободата на пресата и така нататък. Благодаря. Госпожо, имате думата за една минута. Благодаря. Аз гласувах против резолюцията за Турция, защото имаше една реформа през септември и това беше важна стъпка по пътя към Европейския съюз. Естествено, има много други стъпки, които трябва да бъдат направени и аз искам да изразя загрежеността си как, как в Турция се постъпва с журналистите. Турция е на седмо място сред партньорите в Европе... за Европейския съюз. Тя е много важна страна за Европейския съюз. Но се оказва, че тази страна има и своите негативни страни. Е, трябва да засилим партньорството си с Турция, най-вече чрез морските пътища. Имаме транспорт, имаме движение в двете посоки. Също трябва да помислим и за железопътния транспорт. Това също е важно. Освен това, чрез железопътния транспорт може да се намали пътния транспорт, сухоземния транспорт. Турция е важен Благодаря, господин председател. Турция е много важен партньор на Европейския съюз. Но доклада за 2010 година показва, че в тази страна са настъпили важни промени. Оставаме с впечатление, че промяната на Конституцията ще демократизира Турция по фундаментален начин. Но прогреса не се ограничава само, напредъка на Турция не се ограничава само в това. Имам предвид отношенията на Турция с нейните съседи. Като оставим кипърският въпрос, който все още остава нерешен, има напредък в отношенията на Турция с другите нейни съседи. Няма напредък по отношение на а, религиозните свободи и свободите на младсинствата. Тази страна се променя не само економически, но и в редица други, други области, включително и в областта на опазване на човешките права и свободите. Господин Билан. Благодаря, господин председател. Като участник в делегацията до Турция, посетих Турция миналата година, видях с очите си проблемите в тази страна, но какво е положителното? Положителното е, че съществува напредък по отношение на правната система, защитата на правата на жените. И мисля, че това, от което се нуждаем, е да се реши проблема с свободата на медиите. А също така необходима е реформа на избирателната система, необходимо е да се гарантира свободата на събиранията. Има и други нерешени въпроси. Отварянето на границата между Турция и Армения също е важен въпрос. Не по-малко важно е положението в Кипър. Разширяването на Европейския съюз с влизането на Турция ще изисква още много работа. Господин Пайпер, една минута. Благодаря, господин председател. Аз се въздържах при доклада за Турция. Турция не защото не съм съгласен с анализа, но Имам резерви по отношение на спазването на човешките права, свободата на религията, свободата на пресата. Въздържах се, защото смятам, че Европейският парламент трябва да е по-последователен и да иска в своите изисквания. Ако Турция не иска да изпълни решаващите реформи, то тогава не може да преговаряме за нейното членство. Време е Европейския е, парламент да иска спирането на преговорите за присъединяване. Господин Такла за една минута. Благодаря, господин председател. Вярно е, че има напредък в Турция в последните години, но ако разгледаме критериите от Копенхаген, които имаме за приемане в Европейския съюз, Турция все още е много назад. И можем да кажем, че едва ли Турция ще се присъедини към Европейския съюз, докато ние сме живи, тъй като е толкова далече от основните принципи за основните човешки права, правата на жените, на децата, а те са в същността на принципите на Европейския съюз. Господин председател, трябва да обърнем внимание на ситуацията в Кипър. Ако Турция е окупирала половината от един остров, в който е държава на Европейския съюз, трябва да а, обърнем специално внимание, трябва да окръжим демокрацията, но трябва и ясно да кажем, че Европейския съюз няма да стои на страна. Следващия оратор има думата. Уважаеми господин председател, наистина отношението на Европейския съюз към Турция е а, поколенческа грешка. Ние можем да подходим с добра воля за европейска интеграция и включване, а можем и да кажем честно, а, че няма да се случи. А вместо това ние а, размахваме това а, обещание, което нямаме намерение да изпълним. Нека разгледаме, а, обърнем поглед към Анкара. Как, как стоят въпросите във връзка с а, а, държавата, във връзка с а, Кипър? А, случилото се в Армения. Толкова хиляди страници от а, законодателството сме а, създали в тази област, а в същото време ние противостоим на това, което самите а, ние защитаваме. А, Турция защитава а, европейския флаг срещу Русия в продължение на много години. Трябва да запитаме дали ще са готови да направят същото и срещу джихада. Следващия оратор. Господин председател, аз Споделям резервите на колегата, но гласувах за доклада, защото казах още в началото, че преговорите са представляват дълъг процес с отворен край. Ние отхвърлихме предложението на зелените, които говореха за а, членство по смисъла на социал-демократите. Мисля, че парламента се движи в правилния път, но трябва да направим скоро и следващата стъпка и да кажем а, честно на а, турците, както каза и господин Пипер, че, а именно, че членство на Турция не може да има, защото Европейския съюз ще се разшири прекалено много. С член Турция Европейския съюз не е възможен. А що се отнася до прогреса на Турция, то в интерес на Турция е да си остане наш много тесен партньор. Жемке Ген Bardzo chciałem podziękować panie przewodniczący. Господин Зенка за една минута по Черна гора. Искам и аз да се присъединя към това, което беше казано по време на дебатите в тази зала във връзка с приемането на Черна гора. Аз исках да поставя въпрос на представителите на комисията и съвета Какви са плановете? Какъв е графика по отношение на приемането на Черна гора? Кога страната ще стане кандидат, официално кандидат за Европейския съюз? Не получих отговор на този въпрос. Реших обаче за резолюцията, защото това решение е важно от една страна за Харватия, а от друга страна, то е важно и за другите страни от Балканите. И трето, става дума за резолюция, която показва привлекателността на ценностите на Европейския съюз. Господин Поселт господин председател. Ние трябва, на нас ни трябва една ясна рамка. За това трябва, както сме планирали до юни, да приключим преговорите с Харватия и през есента да гласуваме за Харватия за отваряне на преговорите с Харватия. Обаче нещата трябва да продължат. И то как? Трябва да интегрираме юга на е, Европа, Македония и Черна гора. И това е сигнал към всички останали държави на, на региона. А именно, че ако те изпълнят критериите, те могат да се присъединят към нашите редици, защото за разлика от Турция, те са европейски държави и естествено имат бъдеще в нашата общност, особено Черна гора. Това е една малка държава с огромна европейска традиция и аз се радвам, с нетърпение очаквам преговорите с, Монте... с Черна гора. Πρώτος ο κύριος Μαστέλα για лепто. Госпожа Мастела, една минута. Resta ancora molto da fare nel campo della lotta contro la discriminazione in Europa. Благодаря, господин председател. Още много има да се направи в борбата срещу дискриминацията в Европа. Съгласен съм с доклада, че дискриминацията по етнически признак може би е изчезнала, но социалната изолация на ромите все още съществува. И това е един от най-големите проблеми, пред който Европа ще бъде изправена през видните няколко години. Става дума за образование, географско разпределение, при липсата на образование, очевидно, ромите нямат и подготовка, за да могат да се намират работа. Защото една голяма част от тях работят на временни работни места, в лоши условия и трябва да работим още много, за да може да коригираме това положение. Много важен въпрос за правата на човека в Европа. Благодаря господин Боде за една минута. Винаги подобни дискусии са много важни. Някои е, колеги смятат, че Европейския съюз не е достатъчно активен, други обаче смятат е, и казват, че е, не са оправдани съответните разходи, но тук не става дума за разходи, не става дума непременно и за въпроса и положението на ромите. Хубаво е, че имаме този доклад, на базата на който взимаме е, решение и знаем какви е, е, са евентуалните резултати. А именно, че сме дали много средства за интеграция на ромите, но трябва да помислим кои какви са необходимите проекти, които трябва да бъдат проведени преди да правим а, допълнителни инвестиции в тази насока в бъдеще. Аз подкрепих тази резолюция, защото тя смятам върви в правилната посока. Господин Яколино за минута. Благодаря, господин председател. Когато приехме инициативата на Европейския парламент, направихме стъпка в посоката за включването на а, ромските малцинства. Трябва да преодолеем тяхната маргинализация и да съблюдаваме правата им за получаване на здравни услуги и редица други. Приветствам и по-разширеното съдействие с местните власти. Трябва да се провери обаче и начина на финансиране. То трябва да постига съответните цели. Да сме сигурни, че ресурсите, които се отделят, се разходват правилно от държавите членки. Можем да правим и още повече по разпознаването на правата, като припознаем задълженията на ромските общности а, и така те да почувстват своето включване като реалност. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Говорим за приобщаването на ромите. Не трябва да се пренебрегват опасността от дискриминация. Но не може да има приобщаване без спазването на законите. Наистина ромите много пъти живеят в ужасни условия, децата не ходят на училище и има проблеми с отхвърлянето на възможностите за преобщаване, престъпност, проституция и така нататък. Такава е реалността и в моята страна, и в много други страни. Така че би било лицемерно да обвиняваме само институциите за всичко това и никога да не говорим за хората, които са двигателите на всичко това. От 28 април 2004 година приехме резолюция, когато ставаше дума за това да се мести едно население от място на място с, за опазване на обществената безопасност. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, доклада на госпожа Ярока е много важен. Е, той представлява част от един пакет и основата за по-нататъчната платформа за ромите, които, който, която ще се проведе през април. Е, трябват ни норми, които са обвързващи, например по отношение на заетост, на здравеопазване, на е, жилищна политика. Много е важно да е, се поощрява началното образование при ромите. Това е условие за интеграцията. В Франция предприе определени стъпки. Знаем откъде идват ромите от България и от други страни. Трябва да предложим ефикасни мерки за интеграцията. Съвсем е ясно, че, имаме, че трябва да има и определени отговорности, към които ромите да се придържат. Господин Прочета. А, сеньора Прочета. Но. Госпожа Прочета. Uh, not here. Розарио Крочета не е тук. Тогава господин Арлаки има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Моята група подкрепи доклада, тъй като той се предвижда в правилната посока и а, говори за стратегия на Европейския съюз и пътна карта за приобщаване на ромите. Има много културни аспекти, които се различават в различните общности в Европа на ромите. В същото време се въвеждат минимални обвързващи стандарти навсякъде в Европа за реална интеграция. също говорим за основните права на ромите и достъпът им до пазара, за да могат да се възползват от възможностите, свързани с предприемачеството и микрокредитите. Говорим и за а, обучението на децата от ромските общности. Благодаря ви за вниманието. Следващия оратор има думата за една минута. Господин председател, това е много важна инициатива. Наистина важно е да имаме европейска стратегия за социалното преобщаване на ромите. Трябва да се борим срещу тяхната изолация и срещу дискриминацията. Особено сега в условията на економическа криза необходими са ни нови правни рамки и да престанем да се опитваме да решаваме този въпрос чрез незадължително законодателство. Така работата не става, не постигаме целите, които сме си предначертали. Необходим е механизъм за анализ, за да може да оценяваме въздействието на всички тези мерки, както имаме за вътрешния пазар. И накрая Европа трябва да направи всичко възможно, за да гарантира нейните граждани, особено в най-слабите социално отношение, да живеят в човешко достоинство. Това е особено важно за ромите. А дори ако трябва да призовем ромската общност да прояви повече желание да се преобщи, а не да живее в изолация. Господин председател, с днешното гласуване мисля, че намерихме окончателното решение за един по-нататъчен импулс. Докладът обаче има някои дефицити. Имаше стотина предложения за изменение. И става дума за едно по-добре дефиниране на целите на стратегията. Комисията създаде тази група за бързо реагиране, task force, така да се каже, но ни трябват а, повече информация, повече статистически данни, трябват ни хора, които да се грижат за обработването на тези данни. Но мисля, че бихме могли да бъдем и по-амбициозни в този доклад. Би трябвало да вземем предвид правата и задълженията на ромската общност. Би трябвало да ги очертаем по-ясно и смятам, че ще трябва да изработим резолюция по този въпрос, която навсякъде да се прилага. Госпожа Анчелини. Благодаря, господин председател. Повече и повече деца не ходят на училище, повече и повече деца, които а, преминават в престъпния свят. Това са важни моменти от доклада, но ние очакваме предложението на комисията през април да предостави най-накрая един подходящ подход и решение в областта на политиките за ромите резултата трябва да бъде по-добро използване на ресурсите и местните власти да не трябва да се справят сами непрекъснато с а, тези проблеми и с спешните ситуации. Директива 38, която определя условията за здравни услуги, социални доходи, а, се занима, обаче не се а, занимава с а, случаите, в които тези задължения не се спазват. Това трябва да бъде поправено. Господин Балдасари за минута. Благодаря, господин председател. Аз гласувах е, за докладът. И бих искал да благодаря госпожа Ерока за свършената от нея работа. Добре е формулирала приоритетите и целите на стратегията е, споменала е мерки срещу номадството, мерки за е, най-необходимите здравни е, услуги, правата, правото на образование, правото на жилище. Целта е да се включат, не само да се приобщат ромите. И тук идва ролята на комисията, обаче решаваща роля ще играят местните власти, когато става дума за управление на общностите фондове. Слабостта е в проследяването, за да се види а, искат ли ромите да бъдат преобщени и какво става, ако не искат, а продължават да живеят, разбира се, на територията на страните членки. Какви ще бъдат тогава техните социални помощи, какви ще бъдат помощите за помощ и как трябва да действат. Господин Рипол, за една минута ääneni Jarokan mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaani. Romani kysy... Тук се говори доста много за този доклад. Това е очевидно едно предизвикателство за Европейския съюз. Това са цели, които са свързани с основните права, свързани са с свободното движение на хора. Това е част от традициите на този народ. Видяхме е положението на ромите в Финландия. Не става дума за а, това, че а, те само нямат образование. На това трябва незабавно да се обърне по-голямо внимание. Имаме нужда от законодателство, което функционира. И всички страни членки са отговорни за да може да се реши по-бързо проблемът с ромите. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, говорим за интеграцията на ромите, които живеят в е, много европейски страни на запад и на изток. Интересното е, че в западноевропейските страни от дълго време, благодарение на демокрацията, условията за ромите винаги са били по-добри. В моята родина Унгария срещаме проблеми които са подобни на тези в Западна Европа. И много често по повод на интеграцията на ромите се казва, че трябва да намерим начин да осигурим по-добър достъп до пазара на труда, до здравеопазването, до образователната система. Това е много важно изискване и то трябва да стои в центъра на вниманието ни. Господин Такова има думата сега. Благодаря ви. Докладът е много важен. Смятам, че всеки един от колегите тук разбира, че е крайно време да започнем да работим по този въпрос на равнище Европейски съюз. Всеки трябва да може да се ползва от еднакво ниво на зачитане на правата си. Това, за съжаление, не се отнася до ромите. Нуждаем се не единствено от документи и ангажименти на думи, трябва да предприемем и действия. Въпросът в момента е какво да предприемем в бъдеще, така че настоящият доклад да не остане само на хартия и да няма само пожелателен характер. Какво можем да направим така, че съществено да подобрим положението на ромите на територията на Европейския съюз? По настоящия доклад трябва да бъдат предприяти и последващи действия. Може би трябва да назначим представител, който да очертае възможностите за претворяване на този доклад в действия. Следващият оратор за една минута. Да, на господин Ланге. Господин председател, Економическата криза, която засегна Европейският съюз, показа, че индустрията е изключително важна за економиката. Много често сме смятали, че е, само регулацията и свободата на пазара помага. Стратегията Европа 2020 е, посочва за първи път, че е необходим нов подход, необходими са водещи инициативи. Европейският съюз е, по този начин ще използва по-добре възможностите, които предлага индустриалната политика. Важно е при всички положения индустрията в Европейския съюз да запази ключовата роля, която играеше и до този момент. Така ще подпомогне единния пазар. Необходима е координация между макроекономическата политика и политиката на заетост и растеж. В това отношение трябва да преразгледахме и данъчната политика. Следващият оратор е госпожа Масони. Благодаря, господин председател. Докладът Ланге е посветен на много актуален проблем а именно какви действия да предприемем в условията на финансова и економическа криза, която много неблагоприятно се отрази върху економическите ни системи. Смятам, че заключенията от този доклад са изключително положителни. Те обръщат внимание на това, че трябва да се обединят всички съществуващи параметри с цел съживяване на економиката. Трябва да укрепим и дружествата в Европейския съюз. Смятам, че докладът представлява много добър стимул за тези действия. Искам да поздравя докладчика за свършената от него работа. Той успя да обобщи общо 500-те предложения за изменение. Според мен този доклад е много добър принос към работата, която извършваме в областта на промишлената политика. Той обхваща всички сектори, Основната тема на доклада са моделите за контрол, както отгоре надолу, така и отдолу нагоре. Много важен аспект е и европейският патент. Не съм съгласна с изложеното в доклада по този въпрос, но като цяло, според мен, той е много положителен. Председателят благодаря ви. Следващият оратор не е в залата. Давам думата на следващия за една минута. Signor президенте, questo rapporto mette in evidenza molti aspetti positivi e rispecchia le considerazioni. Благодаря. В този доклад е, са посочени много положителни аспекти и е, очакванията на националните индустрии. Затова подкрепям доклада, но все пак има и въпроси, които не са отразени ресурсовата ефективност и е, усилията на националната и европейската администрация в това отношение, както и единия европейски патент. Много важно е според мен, ако желаем да засилим е, конкурентноспособността на европейската промишленост, да предприемем усилия и в тази посока – за да можем да осъществим амбициозната програма на практика. Господин Калиновски е следващият оратор. Господин Калиновски. Добре, господин Николаш. Благодаря, господин председател. Наистина, европейс... а, наистина индустрията в целия свят се развива много бързо и за да не изостане Европа много от Китай и Индия, например, ние трябва да направим много съществени промени. Трябва Европа да направи нещо много ново и прогресивно, а не само да замърсяваме а, околната среда. Ние трябва да направим нови неща в а, производството на лекарства, в а, селското стопанство, например, в. А, земеделието има много неща, които могат да бъдат подобрени и то значително. Трябва да помогнем на производителите на храни, които а, а, да раз, се възползват от новите технологии и иновациите, защото нашата Европа остарява все повече и повече и има нужда от още повече неща. Господин Миколашик. Благодаря. Промишлената политика е част от економическата политика. Затова тя трябва да се вписва или да води до устойчиво развитие. Европейската промишленост е функционира в условия на голяма конкуренция, за това трябва да хармонизираме политиките си, за да продължи европейската промишленост да бъде и мотор на економическото ни развитие, економическия ръст. За целта трябва да създадем добри условия, например в областта на договорното право, както и по отношение на правата на интелектуалната собственост. Европейският съюз разполага с потенциал за създаване на конкурентни предимства, например в областта на човешките ресурси, но за тази цел са необходими допълнителни инвестиции в областта на развитието и научните изследвания. Господин Белан. 3 четвърта европейския експорту дając працę 50... Господин председател, индустриалното производство представлява около 3 четвърти от общия обем на износа на Европейския съюз и разбира се пред, предлага огромна част от работните места. Ето защо ние трябва да предпазим промишленото производство в Европа от жестоката конкуренция. Трябва да помогнем чрез иновации. Стратегията 2020 наистина предлага нови възможности, нови потенциали с нов капацитет и задълбочаване на съществуващите капацитети. Ние също така трябва да се фокусираме върху висококачествените работни места, защото само така и тогава Европа ще може да бъде водеща сила в производството промишлената политика трябва да бъде водеща по отношение на заменяне на трудоемката с наукоемка на, индустрия. Благодаря ви. Следващият оратор. Госпожа Мускарди... Господин Мускардини. Благодаря, господин председател. Би било немислимо един сектор в Европейския съюз да произвежда 57 милиона годишно, да ангажира е, и да предлага заетост за една трета от е, работоспособното население и да е, допринася много за растежа в економиката. Затова този сектор, а именно индустриалния сектор, заслужава внимание и заслужава повече стимули. Международната търговия също играе важна роля. Особено ако желаем да предложим ефективна защита. При бъдещите преговори е, би трябвало винаги да се има предвид е, заетостта в е, промишлеността. Важно е да се запазят работните места и да гарантираме развитие на реалната економика, която е много по-важна, отколкото спекулативните сделки в финансовата, в финансовия бранш. Моля ви, включете микрофона си, казва председателят. Благодаря, господин председател. Много е важно, според мен, че днес имахме възможност да обсъдим доклада и да гласуваме по него. Кризите не могат да бъдат избегнати. Лошо е обаче, ако не можем да си извлечем съответните полуки от тях. Последната или предпоследната криза ни даде повод да се замислим за промишлената политика в Европейския съюз. Защо? Защото до момента много от нас мислеха, че с пари могат да се правят пари. Според мен е от изключително голямо значение, именно поради това, да се занимаем с промишлената си политика. В този контекст трябва да обърнем внимание и на устойчивостта, на заетостта и на бъдещето на промишлената политика. Надявам се, че и в бъдеще ще продължим да говорим по тези теми. Следващият оратор за една минута. Господин Кели, една минута. Благодаря. Аз съгласувах за този доклад, защото наистина е крайно време да се фокусираме върху индустриалната политика за Европейския съюз, защото няма никакво съмнение, че през последните няколко години ние изостанахме в сравнение с други големи сили. Ето защо Господин председател, аз искам да изразя подкрепата си а, за а, всички онези, които се а, възпротивиха от а, на, на вкарването на данък, който да бъде общ за всички. Най-добре е, според моята страна, това да се прави в съответствие с спецификите на всяка държава сам, сама по себе си. Благодаря. Една минута имате, казва председателя. С wynikiem debaty o realnej gospodarce Господин председател, този доклад е обвързан с разискванията ни за економическия сектор и трябва да бъде подкрепен. Особено в този момент, когато глобализацията поставя пред риск европейската промишлена политика. Точно в този момент трябва да се замислим и за осъществяването на целите по стратегията Европа 2020, например целта за запазване на работните места. В този контекст трябва да се постави настоящия документ. Трябва ли да изгубим традиционните си промишлени сектори? Не мисля. Едно от основните предизвикателства, пред което сме изправени, е наличността на суровини, особено в енергийния сектор. Трябва да се фокусираме върху иновациите и научно-изследователската дейност в областта на промишлеността. Трябва да използваме и ефектите на синергия между отделните области на политика, например земеделието и търговските политики. Следващият оратор. Благодаря. Аз гласувах е, за доклада, тъй като Европейският съюз трябва решително да подкрепи този вид промишлена политика, да засилим нашата конкурентоспособност е, и да очертаем рамката за развитие през бъдещето. В тази връзка трябва да насърчим частните инвестиции и да засилим сътрудничеството между частния и публичния сектор. Техническите, технологичните възможности на регионите и естествено и економическите е, възможности на регионите ще се развият по-добре под формата на кластъри. В е, страната на баските на регионално равнище се развива огромен потенциал, който в никакъв случай не застрашава развитието на други равнища. Именно това е верният път за развитие на промишлената политика. Последният оратор, който се е записал за обяснение за вод, не е в залата. Така че сега не ми остава нищо друго, освен да прекратя заседанието и да обява почивка до 15 часа, когато ще го възобновим. Благодаря на всички.